Е, на заседанието си от 6 май провери мандата на господин Хано Такола и предложи с действие от 27 април да бъде обявен за валиден. Така че сърдечно добре.